Good morning, everyone. Добър ден! Нека да започнем работата в нашата комисия. Надявам се, че сте в добро настроение и можем да започнем работа. Ако няма възражение, проекта за дневен ред може да бъде прият. Имаме превод на 21 езика и както обикновено в електронен вид може да намерите документите за заседанието. Заседанието се излъчва по интернет. Разпратихме препоръките на координаторите. Ако няма възражения, можем да ги сметнем за прияти. Отново, всъщност, протоколите от заседанията от 20 и 21 март са на сайта ни. Ако няма възражение, може да ги сметнем за одобрени. Първата точка от дневния ред днес е, е да ви информирам е, за текущите междуинституционални преговори по отделни досиета. Има проблем с превода? Не, няма проблем с превода. Няма превод. Кой език? Френски. Ще се опитаме да коригираме това. Hope, uh, Надявам се техниците да се справят. Uh, so, regarding the... Сега, що се отнася до триалозите за пакета кръгова економика? Проведохме първата тристранна среща по този пакет за отпадъците, заедно с пакета и комисията. Обменихме мнения за най-важните политически въпроси в този пакет. Дискусиите почиваха върху позицията на парламента от 17 март, както и мандата от Корепер, предоставен на 18 март. Те включваха двата документа и измененията на парламента. Има различия между съвета и парламента по някои основни въпроси тук. Те включват целите за рециклиране и депониране на отпадъци, както и дерогацията за постигане на тези цели. Начина на отчитане и изчисляване, както и а, е, отпадъците от хранителни продукти. Независимо от това, преговорите протекоха в конструктивен дух. Ще се дадат изключения при отпадъците от храни, страничните продукти и на техническо ниво, преди втория триалог, ще бъдат разгледани тези въпроси. На 26 юни ще бъде следващия триалог. Иска ли някой да каже нещо по въпроса? Не, продължаваме. Следващата точка от дневния ред. Доклада на госпожа Гутеланд енергийна ефективност. И така давам думата на докладчика госпожа Гуталанд. Thank you, Cher, and uh, thank you, colleagues. Благодаря, благодаря, колеги. Благодаря на онези, които са днес тук. Радвам се, че мога да изложа моето становище за енергийната ефективност. Това е пътят напред към бъдещето. Така ще използваме по-добре природните ресурси, можем да засилим енергийната ефективност и да постигнем едно устойчиво общество. Директивата за енергийната ефективност работи от 2012 година, но поради различни проблеми не използваме оптимално енергийната ефективност. Посредством този преглед ни се дава възможност да подобрим този процес. Европа трябва да се възползва от този шанс да направи директивата приложима изцяло. Подобряването на енергийната ефективност ще направи така, че да продължим да имаме водеща роля в прехода към енергоефективно общество. Увеличаването на енергийната ефективност означава създаване на десетки, хиляди, дори бих казала милиони работни места. Фирмите могат да инвестират в нови технологии, в новаторство. Енергийното потребление спада от 2010 насетне, а БВП се увеличава. Така че виждате, че имаме такова отделяне на тези фактори. Мерките за енергийна ефективност допринасят за економическия растеж и това е факт. Трябва да се даде истински тласък на заедостта с правилно финансиране и инвестиции. Моделите показват, че ще има или поне е възможно да има значително увеличаване на заедостта. В зависимост от амбициозността на целите ни, може да създадем между 400 000 до близо 5 милиона работни места – Целите за енергийна ефективност също така ще подобрят здравето на гражданите, тъй като може да се спасяват човешки животи с намаляването на замърсяването на въздуха. Трябва да подобрим положението за милиони, които страдат също от енергийна бедност и да направим така, че делът от усилията да отидат борбата срещу бедността. Енергийната ефективност ще помогне и за сметките на хората. Целите ни означават също така да преодолеем неефективните практики, като увеличим независимостта и сигурността в енергетиката. Предложенията ще намалят вноса. Периода 21 до 30 година намаляването вноса на изкопаеми ще спасят, спестят 288 милиарда евро. Поради всички тези причини поради други, докладът на ЕНВИ предлага задължаващи цели от 40% за 2030 година. Залагаме основите на бъдещето. Оценката на въздействието на Европейската комисия показва, че целта 40% е най- ефикасна и ефективна, що се отнася до разходите. Може да се направи много на национално ниво. Затова докладът е, въвежда задължаващи национални цели и се опитва да преодолее съществуващите пропуски в седми член. Това ще оптимизира потенциала на национално ниво, ще увеличи сигурността и предвидимостта на инвестициите. Днес такава няма. Освен това, докладът предлага задълженията за обновяване на публични сгради, записани в член 5, да бъдат разширени и да се включат сградите на всички публични органи. Сградите трябва да бъдат много по-енергийно ефективни и трябва да бъде извършено всичко, за да се постигне такава енергийна ефективност. Европейския парламент прие тези цели – преди година последно говорихме по този въпрос, след това се подписа споразумението от Париж и имаме отговорност да увеличим усилията си. Не можем като парламент да излагаме позиции и след това да ги отказваме или да се отказваме от тях в законодателството. И накрая няколко думи за интелигентните електрометри. Smart meters have a good potential. Uh, the metering shall be done when... Електромери, извинете. Те трябва, разходите за тях трябва да бъдат пропорционални за да не се преодоляват, да не се изолират други случаи. Когато имаме сгради с много апартаменти в тях, често сметките са включени в найема. Промяната там ще бъде много скъпа и може да доведе до бедност, енергийна бедност от нов тип, в който наемателите намаляват толкова потреблението си, че да умират от студ. Електромерите са някакъв вариант, да, но в такива случаи е по-смислено да се приоритизира друг тип подобрение на сградата, така че да се приложат най-разходоефективните решения и да бъдат по-ефикасни целите сгради. Становището на НВ казва, че компетентността, всъщност, извинете, компетентността е на ИТРЕ, нашето становище е допълващо. Имаме нужда от силна позиция на комисията МВ. Ще работя с удоволствие с колегите от другите политически групи, за да постигнем това. Крайният срок за изменения е 14 юни. Благодаря. Thank you very much, Madam Благодаря ви. Толкова добри новини. Наистина трябва бързо да работим по този доклад, тъй като то е от полза за всички. Господин Белет. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата аз, е, колеги, ще говоря за Тръмп. Тръмп, който се оттегли от Парижкото споразумение. Това наистина е много тъжна, глупава новина. И това обаче не означава, че ние не трябва да вървим в тази посока, не трябва да увеличаваме енергийната ефективност. Мисля, че повечето ще бъдат съгласни с мен тук. Обедени сме, че трябва да се съсредоточим усилията си върху тези сектори, които разкриват най-голям потенциал и по-специално сградния фонд. Позволете ми, като докладчик в сянка за емисиите, да предложа нещо във връзка с схемата за търговия с емисии. Трябва да се насочим към сектори, които са извън схемата за търговия с емисии, тъй като дискусиите за схемата в момента текат, укрепваме тази схема, особено, що се отнася до МСР Нашето намерение трябва да бъде държавите членки да върват в посока развиването на други сектори, например сградния фонд. Що се отнася до задължителните цели? Вече споменахме ИТРЕ. Господин Гирек е основния, Герек, извинете, предлага цел между 30 и 40%. А, трябва да се мисли по този въпрос. Може би пленарната зала ще го одобри. Но трябва да помислим за компромисно предложение. Ако целите не са задължителни на национално ниво, какво ще се случи? Това може да се случи, може да в края на процеса да се вземе такова решение. Знаете, че има много безпокойства относно постигането на общата европейска цел. Обеден съм, че може да се постигне тази цел, но има условия. Условието е Европейската комисия да продължи да полага усилия и да разработва механизми и инструменти, за да направи така, че да се постигне тази цел по-специално мерки, свързани с екодизайна и транспорта. И това ще бъде, тогава това, ще имаме възможност да постигнем тази е, цел на европейско ниво. Що се отнася до МСП, докладчика спомена енергийните одити на МСП, те трябва да бъдат насърчени, това е една отлична идея, така ще има подобрение и има голям потенциал при тях. Държавите членки трябва да изградят необходимите мерки, стимули. Трябва ли да бъде задължително всичко това? Не сме убедени. Трябва ли да го насърчаваме? Разбира се, че трябва да го насърчаваме на всяка цена. Съгласни сме с инструмента, но дали да е задължително, това може да се обсъди. И накрая, госпожо председател, госпожо докладчик, Пети член. Това не е в приложното поле, което предлага Европейската комисия. Готови сме обаче да се съгласим с докладчика, че този че пети член трябва да се използва и да не бъде задължително това само за правителството или сградите на правителствата, а и за местното самоуправление, и защо за всички публични сгради. Така е, това са основните линии. Благодаря. Благодаря. Госпожа Вишневска, следващия оратор. Шановни паинства, я bardzo dziękuję за ten проект. Скъпи колеги, бих искала най-напред да ви благодаря за проект проектостановището, да ви благодаря за всички заседания и консултации, които проведохме с докладчиците в Сянка. Благодаря и за това, което казахте, най-вече за член 9.1. Необходимо е да използваме новите методи за сградите. Необходимо е да се вземе предвид спецификата на всяка една сграда и да помислим кое е рентабилно от економическа гледна точка. Имаше проблем с превода към английски, сега вече той е уреден. Yeah. Chcę powiedzieć, że popieram panią, jeśli chodzi o Art. Благодаря. Исках да кажа, че подкрепям а, нашия докладчик по 9А. Смятам, че използването на нови отоплителни системи в блоковете трябва да се адаптира към прагматиката. Например, техническите възможности, економическите възможности, които се предлагат и трябва да бъде пропорционално на спестяванията, които се постигат. Техническата страна на енергоползването е различна, т.е. зависи от възрастта на сградата, както и на много, от много други фактори. Зависи и от това къде са географски сградите. Мисля, че е много оптимистично мнението на комисията, трябва да гледаме по-реалистично на него и да го контекстуализираме. Очаквам си интерес, отговор на комисията а, по пети член. И така стигам до местата, на които не съм съгласен. съгласна. Тези 40% като цел. Според докладчика това трябва да бъде задължителна цел в целия Европейски съюз. Разбира се, това отговаря на предишни становища на Европейската комисия и парламент, но за мен това е проблем. Съгласна съм, че енергийната ефективност е отличен начин за намаляване на въглеродните емисии и постигане на ресурсна ефективност. Трябва обаче да разгледаме различните решения. Може да бъде политически избора, може да бъде технологичен. Чисто политически говорим за позиции на държавите членки на ниво съвет те имат позиция, която отговаря на учредителните договори. Предложението на Европейската комисия обаче отива отвъд мандата, предоставен от съвета и в съвета съответно се обсъжда активно. Така ще стигнем до препирня с държавите членки и този спор няма да го спечелим. Позициите на държавите членки са обосновани, тъй като всяка държава има различни проблеми, технологични, например, които идват от това предложение. Технологичните постижения достигат до някъде в отделните сектори, постиженията стигат до едно ниво, в други до друго. 40% е много радикална промяна и не мисля, че може да бъде одобрена. Поне аз не съм съгласна с нея. Не съм съгласна също така с 21. Това е голяма промяна. Също така, седми член говори за гъвкавост. И за това не разбирам напълно притесненията на докладчика в точка 21. не одобрявам нито позицията на комисията, нито позицията на нашия докладчик по отношение на енергийната бедност. Начина по който Европейската комисия изчислява енергийната бедност прехвърля отговорността на тази бедност към държавите членки, без да взема предвид, че всъщност няма една методология за изчисляване на тази енергийна бедност. Трябва да видим къде има възможности за енергоспестяване и дали това е постижимо за бедните. Този тип изчисления могат е, да доведат до това инвеститорите да обявят за жертви определени части от населението, което ще доведе до повишаване и на цените, но съм готова, разбира се, да обсъждам да, с докладчика своето становище. Господин Явор. You, chair, like the... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за проекта документа и за отличното сътрудничество, в което работихме по време на неговото изготвяне. В зелените ще подкрепяме становището като цяло и по-конкретно някои конкретни елементи в него. По отношение на нивото на амбициозност, мисля, че имахме единодушие по въпроса за целта от 40%, така че няма нищо ново в това отношение, просто повтаряме а, вече взетото решение. Друг е въпроса дали целта е реализируема. Можем ли на практика да я постигнем? не само предвид техническите аспекти, но и положението на пазара. Целта е да имаме по-малко енергийни разходи, като това ще се отрази, разбира се, както на домакинствата, така и на държавите членки. На въпроса за правно обвързващите цели. Смятам, че целта не е просто да постигнем целите на Европейския съюз, но и да създадем равно третиране сред държавите членки. Смятам, че инвестициите в енергийна ефективност могат да допринесат за конкурентоспособността на европейските економики, на економиките на държавите членки. Ако сега създадем различия между държавите членки, тъй като някои от тях ще измерват инвестициите и ще вървят напред по отношение на енергийната ефективност, а други не, то тогава ще има разминаване в конкурентоспособността на нашия континент – в дългосрочен план. И това ще се отрази тежко на държавите в Източна Европа, така че не разбирам тези държави от Източна Европа, които се противопоставят на правно обвързващите цели. Те обслужват техния интерес. Нуждаем се от амбициозни цели и от енергийна ефективност. Съгласни сме в член 7 да се запълни сега съществуващия правен вакуум, т.е. да включим и транспортния сектор в обхвата на регламента. Против изключенията, предвидени в член 7, сме. Разминаването от 25%, което се предлага от докладчика, е минимална стойност, според мен трябва да се заличат всички изключения. Подкрепяме и казаното по отношение на енергийната бедност. Смятам, че държавите членки в това отношение могат да разчитат на европейските средства, за да се справят с енергийната бедност. Това е целта на, енер... на европейските средства. Те трябва да бъдат разпределени към тези домакинства и тези социални групи, които действително се нуждаят от подкрепа. В това отношение държавите разчитат на европейската подкрепа и е, те не действат сами. Още нещичко, което ни се иска да видим в доклада. Смятаме, че Европейския съюз трябва да продължи да прилага сега действащата система, като я допълни с някои допълнителни мерки. Бихме искали да се включат и дългосрочните цели, споразумението от Париж и е, нисковъглеродната економика, е, чиято, която се предвижда с 2050 година. Относно финансирането, трябва да се запитаме откъде идват средствата за инвестиции в енергийна ефективност. Трябва да помислим и за начина по който те се разходват. Нека да се мобилизират и частни средства. Обикновено възвръщаемостта е видима след 2, 3 или 5 години. Необходимо е частните компании да се включат да ни подкрепят. Те трябва да инвестират в енергийна ефективност, тъй като тези инвестиции имат възвръщаемост. Нуждаем се от а, ясна и точна рамка, както на европейско равнище, така и на национално. Публичните средства, включително и европейските, трябва да бъдат насочени към уязвимите групи, тези с ниски доходи, като например ромите, мигрантите, Смятам също така, че трябва да се намерят решения за някои по-специфични ситуации, например в някои държави и членки стимулите за инвестиции трябва да бъдат малко по-различни от останалите държави членки заради спецификата на сградния фонд или правната рамка. Смятам, че това е реализируемо. Нуждаем се от амбициозен регламент за енергийната ефективност, който е, да е правно вързващ за държавите членки. Ключовият въпрос е свързан с финансирането. Трябва да направим всичко възможно, за да осигурим необходимата подкрепа на най-уязвимите социални групи и домакинства. Благодаря. Госпожа Еве. Грация, президенте. Благодаря. Аз замествам колегата Пьер Никола Педичини. Така че ще споделя неговите становища и след това ще добавя и своето по този доклад за преразглеждането на директивата за енергийната ефективност. Първо благодаря на нашата докладчица за извършената работа. Съгласни сме най-общо с измененията, които предлага тя. По-специално по тези 40% заложени като цел. Ние сме съгласни с тази цел. Смятаме, че това трябва да бъде задължителна цел за всички на национално ниво и на европейско ниво. За нас това е изключително важно, защото това означава в конкретни действия да се преведат мерките, които можем да приложим, за да инвестираме в енергийната ефективност. Не само най-активните и най-добре представящите се държави членки да могат да продължават е, по този път, а да могат да се включат по него и всички останали за постигането на тази цел. Енергия е quella non spesa, е quella che non... Най-добрата енергия е онази, която не се разходва. Енергийното изпестявания е, са много важни. И пред очите ни има огромни възможности за енергийна ефективност. И трябва да бъдат е, стимулирани. Мисля, че нещата са постижими. Европейския парламент многократно призовава за това. Съгласни сме с предложението някои от моментите на гъвкавост да бъдат премахнати и най-вече изключването на транспорта. Секторът транспорт днес е 30, отговаря за 30% на потреблението на крайната енергия. Задължително е и те да започнат да спестяват и да допринесат за постигането на цели. В този сектор има огромни възможности за спестяване. Също така, показаното до момента и казаното от колегите и всички предложения наистина са много важни за е, това, какво може да постигне този инструмент, що се отнася до енергийната бедност и възможностите за създаването на работни места. И всичко това трябва да бъде подкрепено. И само едно нещо ще добавя. За движението 5 звезди е важно да успеем е, да може да се извадят е, всички изчисления, свързани с е, енергийната ефективност от целите на пакта за стабилност. Колегата Явор го каза също. Ние сме изправени пред инвестиции, които много бързо а, се връщат в кратък и средносрочен план и затова от моя гледна точка е много важно да бъдат стимулирани а, в оптимална степен и така ще се стимулира и пазара, за да можете, според нас, да бъдат извадени от пакта за стабилност. Поред мен това е много важно. Благодаря. Е, е, е, е благодаря за извършената работа. Ще работим добре и в бъдеще. Thank you very much. And, uh, last... Благодаря ви. И последния докладчик в сянка има думата. Благодаря ви. Изказвам се от името на госпожа Годин, която бе възпрепятствана да присъства. Благодаря на докладчика за работата. Проектостановището за енергийната ефективност отново потвърждава и продължава действието на сега действащата директива, като отчита енергийната бедност. По този начин ние сме на прав път. Не трябва да забравяме, че енергийната ефективност много често се дължи на строгите мерки на економии, които Европейския съюз наложи на европейските народи. Същевременно външната политика на Европейския съюз е трудно разбираема и не гарантира стабилност на цените на енергията. По този начин се възпрепятстват инвеститорите и предприемачите. Те много трудно могат да изпълнят разпоредбите на сега действащата директива. Европейския съюз трябва да внимава да не компенсира излизането на САЩ от споразумението от Париж, защото по този начин рискуваме да подтикнем дезиндустриализацията. Енергийната ефективност не трябва да бъде постигната в ущърп на заетостта и на промишлеността. Ето защо ще внеса изменения, за да може прегледа на директивата да отчете казаното от мен. Благодаря. Благодаря ви и аз. Сега да чуем и останалите колеги, които поискаха думата. Господин Лиезе е пръв. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата Готелан за подготовката. Мога да подкрепя основните моменти тук. Вие казахте за последните години, че 1 милиард евро всеки ден се е давал за внос на твърди горива. Ако тези пари бяха изразходвани за енергийна ефективност, то ще да бъдат вложени много по-добре. Сега за енергийната ефективност инвестициите са на място, няма изтичане на емисии, изнасяне т.е. на емисии. Така че този проблем го няма. Освен това и възобновяемите енер... енергии, те не са безгранични. В Северен Рейн-Вестфалия, в предизборната борба, се оказа, че хората са малко скептични, когато е, възобновяемите енергии, енергии се описват като безгранични. предложението на комисията е добра база. Подкрепям най-вече член 7 там има едно дългосрочно планиране и сигурност, т.е. не до 2020 година, а и по-нататък планираме. Това е добре. Това е много добър сигнал за енергийната ефективност, а именно, че ние я подкрепяме в Европейския съюз. Освен това, прогрес за мен е, напредък е, че имаме целта 30% от комисията. Ако изчислим и другите цели, така както ги предлага комисията, то ние ще преизпълним парижките цели, защото там е заложена целта 27%. Аз съм малко скептичен по отношението на 40%. Парламентът е одобрил тази цел. А, по принцип, аз подкрепям тази цел. Тя научно е достижима, но цената на петрола пада и загубихме три години подготовка в такъв смисъл. Така че нямаме национално обвързващи цели, няма смисъл да се караме с съвета. Затова смятам, че, както каза Иво Белет, целта от 30% смятам, че добра. Някои неща обаче според мен са доста неясни, трябва да се доуточнят. Сега от НП имаме един проблем основен. Ние не искаме политиката за енергийната ефективност да ограничава економическия растеж. Т.е. не може да кажем на промишлеността не бива да произвеждате, защото използвате повече енергия. А, това е казано в предложението на комисията, но трябва много ясно да го кажем и ние, така че да няма недоразумение в държавите членки. И на последно място. От Комисията по промишленост при преговорите за резерва имаме подкрепа за 35+. Плюс. Сега обаче виждам, че от тази а, цел на нея, в нея се отстъпва, така че може би трябва да информираме съвета на ръководителите на комисии, е, мисля, че тази цел трябва да се поддържа и при предтринстранните срещи. Мистер Ейкаут. Благодаря, ви, господин Ейкаут. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, защото колегата Явор вече каза това, което и аз исках да кажа. Просто ми се иска да подчертая, че винаги критикуваме Европейската комисия, но нека поне веднъж да се изкажем ласкаво за нея. I'm not in the government yet. No, no. Все още не съм в правителството. I know, I know that this is a shock for everyone. Зная, че това шокира всеки го, но не е лошо от време на време да дадем и по някоя червена точка на комисията. В този случай Европейската комисия наистина осъзнава значението на енергийната ефективност. Първо говорим за ефективност, а след това трябва да, да подкрепим нашата идея със съответното законодателно предложение. И е, за първи път Европейската комисия е, влиза в битка с съвета в това отношение. А сега нека да ви успокоя със следните думи. Европейската комисия може много по-настървено да води тази битка. Необходимо е да засилим дискусията с съвета. Погледнете оценката на въздействието, колеги. Вижте резултатите от енергийната ефективност, как се отразява тя на заетостта, на вноса. Това са показатели, които а, говорят, че тя ни дава добри резултати. Не се отразява само на парниковите газове. Така че това е една от най-добрите ни възможности да постигнем целите от споразумението в Париж. Колкото са по-високи целите, толкова по-добри ще бъдат резултатите. Оценката на въздействието ни показва, че най-добри резултати могат да се постигнат с 40%. Ние винаги сме настоявали за 40%, така че нека да кажем на комисията благодаря ви, че упражнявате натиск върху съвета и нека да настояваме за още по-амбициозни цели. Нека да го кажем, защото сме против Чели оценката на въздействието ви, защото трябва да има правно вързващи цели на национално равнище. Вижте предложението на Комисията за управлението. Знаем, че съвета и там ще се противопостави. За това нека да направим така, че на национално равнище да има правно вързващи цели. И след като се изказах толкова ласкаво за Европейската комисия, сега очаквам тя да ми се отплати като включи транспортния сектор. Аз подкрепям идеята на докладчика транспортния сектор да бъде включен в обхвата на законодателния акт. Но, за да бъде направено това, се нуждаем от съответното законодателно предложение на Европейската комисия, за да сме сигурни, че ще бъдат зададени цели, така че транспортният сектор също да се стреми към намаляване на парниковите емисии. Европейската комисия трябва да настоява за амбициозни цели. Това е необходимо за 2025 година. Колкото по-рано включим транспортния сектор, толкова по-бързо ще видим резултатите. И тогава наистина можем да говорим за енергийна ефективност. Така че след като се изказах толкова ласкаво, сега чакам Европейската комисия да ми се отблагодари. Благодаря ви. Господин Флоренс. Е, интересна връзка между комисията и Холандия. Да, мисля, че докладът е интересен и важен, особено защото когато говорим за високите цели и амбициозните цели за промишлеността его. Целите са много важни, така е. Сега 40% не е толкова важно самата цел. Важното е да видим, че ето, например, в Австрия, в Холандия много време се опитваме да, е, им, да, да създадем енергийна ефективност в скрадния фонд. В Австрия инвестициите не, не се увеличават в този сектор. Тук имаме ментален проблем – ако ние тук се обединяваме около една цел, това не означава, че хората ни подкрепят. А когато има една обвързваща цел от 30% енергийна ефективност за сградния фонд, а когато ние се споразумеем за тази цел, аз не смятам обаче, че е, хората ще ни подкрепят. Трябва да се запитаме, защо това е така. Това не е поради бюрократични пречки. Това е така, защото хората просто не са убедени. Това според мен е най-важно. Госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че наистина енергийната ефективност е много важна. Знаем, че целите 2020 не са амбициозни и трябва да бъдат продобрени. Освен това, знаем, че след като Тръмп се отегля от Парижкото споразумение, много е важно, че е, Европа да е по-амбициозна. Да, но Айкот, 40% <clears throat> вероятно няма да успеем да постигнем. Трябва да сме балансирани. Един пример ще ви дам. Как искаме да използваме енергийните, и е, възобновяемата енергия? Ако искаме да произвеждаме стомана, то трябва много да, пом... трябва много да помислим е, за енергийната ефективност и възобновяемите енергии. Това ще е трудно. Така че, да, естествено, искаме да сме амбициозни но трябва да сме гъвкави и реалистични. Трябва да дадем въздух на промишлеността. Да, транспорта трябва да бъде също енергийно ефективен. Имаме декарбонизацията на транспорта, работим върху това. Много неща трябва да се направят там, но и там трябва да видим цялата картина, защото при транспорта не става дума да се намалява енергията при потреблението, става дума за нови материали, за интелигентни системи. Няма да държа реч за транспорта, но и, въздуха, но и чистотата на въздуха е проблем, когато говорим за транспорта, така че не трябва да се съсредоточаваме само върху екологията и енергийната ефективност, трябва да видим и целият контекст, а именно какво ще е добро и за всички хора, и за промишлеността. Виждам, че господин Айкот е, кима утвърдително. Това е добре. Благодаря и на докладчицата за нейната работа. Благодаря, госпожа Дали. Thank you, Chair, and I will like to start straight away. Благодаря. Искам и аз да благодаря на докладчицата. Има определени противоречия тук за това дали целите да са обвързващи или не, но аз искам да направя препратка към предложението на комисията през 2014 година вече бе постигната е, целта от 30%. Това показва, че ние наистина може да бъдем по-амбициозни за 2030 година, когато правим нашето целеполагане. Сега за преодоляване на пробойните в законодателството и гъвкавостта. За директивата за енергийната ефективност мога да кажа, че предложението на комисията бе много разбуднено от съвета. Тези пробойни трябва да бъдат преодолени в новата директива, особено след изследването върху енергийната ефективност, което показва, че, че целите които бяха поставени в областта, вече са постигнати. Мисля, че публичният сектор трябва да даде пример, трябва да подкрепим услугите, свързани с енергийната ефективност. Съгласна съм с докладчицата, когато казва, че обхватът на за от 3% на реновиране на публичните сгради трябва да бъде разширен. И накрая, това, което каза господин Лизе. Трябва наш представител да присъства по време на тристранните срещи и на преговорите. Това смятам, че е важно. За председателката нямаме още отговор на, и, от ИТРЕ е, по отношение на правилото 53 плюс. Ще се опитаме обаче да получим такъв отговор, възможно по-скоро. Сега думата има комисията. Благодаря. Добро утро. И наистина, много, с много неща мога да се, спо, да се съглася. Съгласен съм с предимствата на енергийната ефективност – Съгласни сме също така с това, което казаха повечето колеги и най-вече господин Флоренс, а именно, че е важно прилагането да функционира. Това означава, че трябва да работим с хората, а не да им налагаме някакви цели, някакво съдържание. Ще отговоря на някои конкретни коментари. Няма да говоря за целите, няма да говоря за това дали са обвързващи или не. Наистина има някои противоречия между съвета и парламента. Те трябва да се изчистят в тристранните срещи. Аз съм съгласен с господин Пелет, а именно, че обвързващи национални цели, а, мисля, че не ни трябват такива инструменти. Трябват ни други инструменти. Инструменти, които вие споменахте, а именно декарбонизация и екодизайн. Когато говорим за европейски действия, трябва да дадем възможност на държавите членки сами да определят своите цели. Сега за енергийната бедност. На госпожа Вишневска ще кажа, че нашето законодателство не би трябвало да заменя националните социални политики. Когато говорим за енергийната бедност, енергийната бедност е е, феномен, с който държавите членки се справят по различен начин. Европейската политика не се занимава с това, но това, което казваме ние е, че един от инструментите за справяне с този феномен е да помогнем на хората да не да не губят своите пари, когато отопляват недобре изолирани къщи. Това е просто потенциален инструмент за справяне с енергийната бедност. Имаме и мерки за дерегулиране на енергийните цени. Това е също част от целия пакет. Съгласни сме с господин Явор за финансите, финансирането. Ние искаме да намалим риска за инвеститорите при е, укрупнените проекти. Съгласни сме, че трябва да се съсредоточим върху частния сектор, е не да даваме непременно и главно грантове. Не сме съгласни с госпожа Еви, че енергийната ефективност ще противодейства на инвестициите. Трябва да има по-добро отчитане не смятаме обаче, че това е област, която трябва да отграничи частните инвестиции. На господин Айкхаут наистина чудесно е да получаваме че получаваме комплименти от ваша страна. Сега за транспорта, въпреки това, е, трябва да кажа, имаме нещо повече от само това предложение. Ние подкрепяме като комисия и други предложения, а именно за поощряване на електромобилността. Това е много силна стъпка. Имаме проблеми за подкрепата за това предложение, но и двете предложения, и настоящето, и за електромобилността вървят в една посока. Господин Лизе ми подкрепя, това е чудесно, т.е. дългосрочният подход подкрепя той, това е хубаво. Е, естествено, трябва да имаме перспектива и след 2030 година. Съгласен... Е, хубаво е, че парламентът подкрепя комисията за разлика от съвета. Имаме голямо, голям пакет енергийно законодателство и комисията моля и двамата, и двамата са законодатели да не губят от е, полезрението си обхвата на предложението на комисията. Ние няма да подкрепим изменение 17 за задействане на член 5, т.е. да се реновират всички публични сгради. Трябва е, трябва да сме реалистични, трябва да, са, да съблюдаваме обхвата на предложението и член 8 за одита. По принцип, ние сме съгласни, но не смятаме, че трябва да се отваря нова дискусия по този въпрос. Ние убедихме съвета да не отваря отново правния текст, а да говори и да работи върху насоки. Това по отношение на член 8. Ние с удоволствие ще работим и с парламента за тези насоки. По, по тези насоки. Благодаря. Последният оратор, а, госпожа Готланд, тук докладчицата има отново думата. Благодаря. Благодаря, колеги. Благодаря за вашите коментари. Аз няма да отговоря на всички коментари и въпроси, но е хубаво, че имаме консенсус по много неща. Искам да кажа нещо за амбицията и за обвързващите цели, защото смятам наистина, че това е, е голяма част от този доклад. Смятам, че много заинтересовани страни биха искали да имат повече яснота и предвидимост на пазара. Това е което аз чувам в при срещите си с заинтересованите страни. Важно е да има инвестиции в новите технологии, новите решения и за тази цел обаче е нужна предвидимостта. Най-добрият начин, според мен, е чрез обвързващите цели, така ще може да осигурим ангажир, анг, ангажимента на държавите членки. Това е нещо, което искам да защита. Сега, за амбициите. Смятам, че енергийната ефективност е един от най-важните и, както казва комисията, един от най- важните инструменти, които не само ще ни помогнат да изпълним целите от Парижкото споразумение, но които ще ни помогнат и да поемем отговорността си за промените на климата. Енергийната ефективност ще създаде сигурност, ще подобри здравето на европейските граждани и ще създаде заетост. 2,5 не четири пъти е по-голяма заетостта, е, ще бъде по-голяма заетостта в областта на енергийната ефективност, отколкото в е, петролния сектор. Това е много важно за нашата индустрия, така че тук трябва да насочим усилията си. Сега за сигурността. Е, ще, чрез това предложение ще намалим вноса на горива, на твърди горива, с което ще, спеси, ще спестим 288 милиарда евро до 2030 година, което естествено ще подобри сигурността на Европейския съюз. И накрая, още едно предимство, което искам да спомена – предимство за здравето. Седемнайсет милиона години като цяло ще могат да бъдат допълнително осигурени като за здравето на хората е, чрез намаляване на замърсяването на природната среда. Трябва да сме последователни, с други думи, в нашите решения. преди една година предприехме, подобрихме целта 40%, трябва да я поддържаме. Сега, какво ще направи и съвета? Това е голяма загриженост от много, за много от колегите, но ако в преговорите влезем с ниска амбиция, то ще излезем с още по-низки резултати. Така че, Нека да поддържаме целите на Парижското споразумение, нека влезем в преговорите с високи амбиции. Не искам да чувам аргумента, че трябва да занижим нашите очаквания и така да преговаряме. Благодаря. Наистина, вашето изказване беше вдъхновяващо. Благодаря ви. А сега, колеги, пре... искам да ви кажа, че крайният срок на измененията е 14 юни 2017 година, 11 часа и през септември ще гласуваме доклада. Сега продължаваме с гласуването. Първото гласуване е едно гласуване. Гласуваме мандата за тристранната среща за бюджета. Моля, гласувайте електронно. And the vote is uh, closed. And... Край на гласуването. Прието е. Благодаря ви. Uh, the second one is, uh, Второто гласуване е доклада Явор, прилагането на директивата за отговорността за природната среда, за екологичните щети. Компромис едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. Изменение четвърто за? Против? въздържали се, прието е. Изменение пето за, против, въздържали се, отхвърлено. Изменение 6 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. The vote is open. And the vote is uh, closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Прието е. Девето. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Прието е. 16 за, против, въздържали се, отхвърлено. 17 за, против, въздържали се, прието. 18 за, против, въздържали се, прието. 19 за, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието е. 23 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. 28 за, против, въздържали се, прието. Имаме осно изменение по компромис 5. Някой възразява ли против осното изменение? You want to read the amendment? Искате да го прочетете или го познавате? Добре, има ли някой, който е против? Не, добре, компромис пето, пети, за, против, въздържали се, прието е. 35 за, против, Нека проверим, моля. The vote is open. And now is Край на гласуването. Прието е. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Изменение 36 за. Против. Въздържали се. Прието. Какво правят социалистите, не зная, но това видях. Uh, so И така, край на гласуването. А, отхвърлено е. Но според мен беше прието. да. 37. За, против, въздържали се, отхвърлено. 38. За, против, въздържали се, прието. 400 за, против, въздържали се, отхвърлено. 41 за, против, въздържали се, отхвърлено. 42 за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, прието е. 6 компромис за, против, въздържали се, прието е. 52 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. The vote is open. And the vote is closed. And it is adopted, I think. Yeah, adopted. Uh, прието е. 53 за, против, въздържали се, прието. 54 за, против, въздържали се, прието. 55 за, против, въздържали се, отхвърлено. 56 за, против, въздържали се, прието. 57 за, против, въздържали се, прието. 58 за, против, въздържали се, прието. И сега крайното гласуване. Край на гласуването. Прието е. Поздравление за докладчика. С това приключваме гласуването. So, dear colleagues, we would continue our meeting. Колеги, нека да продължим заседанието. Next agenda point. Моля онези, които искат да напуснат залата, да го направят, останалите да седнат и да участват в работата. Agenda point is uh... Следващата точка – законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за наредности, които в името на обществения интерес разкриват поверителна информация за дружества и публични органи. Господин Фланаган е нашия докладчик. Заповядайте. Вие сте първи. Uh, uh, Благодаря. С удоволствие изготвих този текст. Всички, които говоря по тази тема, те ни казват, че това са смели хора, че трябва да ги защитим. Това са лицата, подаващи сигнали за наредности, че трябва да им помогнем. И вероятно си мислите, няма да е проблем да им помогнем. Но мнозина ще ви кажат, че подаващите сигнали са смели, обаче ние трябва да направим така, че да не се налага да бъдат смели. Просто това да им е нормалната работа и когато установят, че има някаква наредност, да могат свободно да кажат за тази наредност. Има една причина, поради която те трябва да бъдат смели. Тя е, защото не ги защитаваме в момента. Ако ги защитавахме, то тогава това имаше нужда защо да се случва. Сега, девете точки. Първата. Липсата на защита оказва отрицателно въздействие върху прилагане на политиките, свързани с околната среда и безопасността на храните. На второ място убеден съм, че те могат да играят сериозна роля при намаляването на всички рискове и тяхната защита ще доведе до разкриване на опасности за човешкото здраве, както и безопасността. На четвърто място смятам, че е нужно законодателство, което ще допринесе за изграждането на доверие в научни експертни познания. На четвърто място осъждам факта, че преклено малко държави и членки са създали такива разпоредби за защита на тези лица. Нужна е защита на ниво Европейски съюз, за да може да има еднаква защита в съюза призоваваме Европейската комисия да направи директива за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности или друг инструмент. Е, казвам, че е, престъпленията в сферата на екологията би трябвало да бъдат включени във всички инструменти, които защитават лицата, подаващи сигнали. Е, смятам, че законодателството за тяхната защита трябва да бъде цялостно, да действа бързо и да защитават съответното лице и неговите колеги без от това да му бъде отмъстено. Това е много важно. На осмо място подчертавам, че определението на тези лица не трябва да бъде ограничено или само фиксирано в определени сфери. Не искаме да създаваме някакви кутии, в които да набутваме хората. И трябва да бъдат защитени лицата и в частния, и в обществения сектор. На девето място законодателството на Съюза трябва да включва една ясна линия на отчетност за действията, които се предприемат от тези лица и процес за оповестяване, за да бъдат защитени и самите те. Uh, След като решихме какво да напишем, решихме, че с три думи мога да го определя това това е очевидно. Очевидно е, но има ли начин да се направи? Ако го направи, мисля, че ще живеем в по-добър свят. Thank you very much. And, uh, now the shadow... Благодаря, докладчиците в сянка. От НП, заповядайте. Thank you. Stimate domnule președinte, dragi colegi, acest raport referitor la măsurile legitime... Colegii, този доклад защита на лицата, които повестяват сигнали за нередности, бе одобрен от комисията Юри през септември тази година. Докладчик е госпожа Розие. Защитата на тези лица е приоритет за нас особено когато говорим за гарантиране на свободата на изразяване и демократичния плурализъм. Независимо за кой сектор говорим, частни или обществения, тези лица играят много важна роля в борбата срещу корупцията и защитата на обществените интереси. Трябва да се постигне баланс между защитата на тези лица и защитата на поверителна информация в частния сектор – Лицата, подаващи сигнали, играят много важна роля за намаляването на риска за човешкото здраве. Играят много важна роля също така, що се отнася до околната среда и хранителната безопасност. Когато ги защитим, ще има по голяма безопасност на храните и околната среда. Ще направя някои изменения, по текста. Готов съм да си сътруднича с всички, които работят по това досие. Благодаря. From... Следващият оратор е госпожа Чедърс. Uh, uh благодаря. На първо място искам да благодаря на колегите от Ирландия, Фланаган, за работата му по това проекто становище до момента. Е, и двамата идваме от една юрисдикция, една държава, където постоянно имаше потискане и наказване на лицата, които подават сигнали. Това доведе до уронване на доверието в нашите институции. Трудно е, разбира се, да се прецени големината на проблема, но липсата на такива лица доведе и до големите банкови кризи банковите институции, както и обществените институции пострадаха. Имаше економическа трагедия, която доведе до трагедия със самоубийства. Когато има злоупотреби в домовете за възрастни и млади хора, е, е, млади хора, е нужно да има такива лица. Както знаете, имаше един скандал за оповестяване на такава информация от домове за отглеждане на възрастни хора. А, също така имаше и един скандал за изнесена информация от а, месопреработвателната индустрия. Не е достатъчно само законодателство, за да защитим правата на тези хора. Особено, когато те трябва да се изправят пред големи институции и така, тяхната култура. Малко държави членки имат законодателство в тази сфера, и то с различ, в различен мащаб. Затова имаме фрагментиране на приложимите правни режими. И накрая може да се окаже, че всички имаме много различно законодателство, що се отнася до хранителната безопасност, околната среда, както и различни наказания или различни мерки за защита за тези лица. Затова трябва да се съгласим с колегата, Комисията предлага хоризонтална директива по този въпрос. Всички видяхме процеса LuxLeaks, като се бяха изправени на подсъдимата скамейка лица подали информация, които бяха съдени по люксембургското законодателство. Съдат се лицата, които са подали сигнали. Господин Юнкер е направен председател на комисията. PricewaterhouseCoopers изкарват милиони с договорите си с Европейския съюз. Аз отхвърлих предложението за търговска тайна, което бе прието. Отхвърлих го, защото гаранциите, които то предлага за защита на лицата, които действат добросъвестно в защита на обществения интерес и онези в медиите, които оповестяват а, тези сигнали, бяха неадекватни. Благодаря на колегите, които се бориха за да подобрим това, както и на колегата Серджо Коферати от социалистите. Но е ужасно, че комисията се измъкна. Това изпрати много неприятен сигнал към всички потенциални лица, подаващи сигнали крайна сметка приехме текст, без да има хоризонтален инструмент, който защитава правата и интересите на подаващите сигнали. За да могат да бъдат да решени и проблемите в националния ни, извинете, в настоящия ни правов ред, е нужна директива, която да дава общо определение на лица, подаващи сигнали за наредности във всички сектори, с правна сигурност в целия Европейски съюз. За да се създаде законодателство за търговската тайна бяха нужни много усилия. Защо да не го направим и за лицата, подаващи сигнали? Не може ли да не правим този път изключение за големия бизнес? Имаме асиметрично положение, което заплашва екологичната сигурност и нашето здраве. Ще работя с колегите за постигане на тази цел. Благодаря. И аз ви благодаря. Не виждам докладчици от ЕКАРЕ и АЛДЕ. Ако няма някой, който да ги замести, то тогава трябва да дам думата на себе си, като докладчик сянка от зелените. Тук говорим за защита на лица, подаващи сигнали. И не трябва да се забравя следното. Това не е просто нещо приятно или етично, това, в крайна сметка, е защита на публичния обществения интерес. Трябва да защитим тези лица, защото те действат от а, е, името на гражданите. По този начин защитаваме нас като общество и смятам, че трябва да покажем, че лицата, които подават сигнали, рискуват много, когато оповестяват случай на корупция, на нередности. Тези лица трябва да могат да разчитат на нас трябва да застанем за, за тях, а не за тонези, които са извършили наредностите. Благодаря на докладчика Фланаган за отличната работа. Искам да посоча някои от елементите в доклада, с които съм напълно съгласен. Ясно е, че няма адекватна защита на подаващите сигнали за наредности в Съюза още проблематично е, че законодателство има тук-там, но не навсякъде и се предлага различно ниво на правна защита в отделните държави членки. Често обаче срещу тези лица се водят дела, делата са трансгранични и не е ясно каква е юрисдикцията. Важно е също да се добави още нещо, което ще направя посредством изменения. Искам да подчертая трансграничния характер на рисковете, свързани с околната среда и храненето. Нужно е европейско законодателство в тази сфера, тъй като проблемите обикновено не се ограничават само до една държава членка. И за това случаите с лица, подаващи сигнали, засягат повече от една държава. Имаме нужда от стабилна, предвидима законодателна рамка на европейско ниво. Съществуващите разпоредби за защита на ниво държави членки са ограничени в приложното си поле, покриват единствено някои сектори или някои случаи, но не и други. Така остават празнини които водят до правна несигурност. По-силната защита на подаващите сигнали ще доведе и до намаляване на екологичните рискове. Не е важно да накажеш замърсителя, а на време да предотвратиш замърсяването. Ако са защитени лицата, подаващи сигнали, те могат да подават тази информация своевременно. Накрая, това бе споменато от госпожа Чилерс, важно е да имаме хоризонтална директива. Имахме доклад на Комисията по бюджетен контрол, Комисията Юри също работи по доклада. Секторното законодателство може да създаде еднообразност, нужна ни е хоризонтална директива, която да залага силни минимални стандарти за защита на подаващите сигнали и в частната, и в обществената сфера. Може да продължим да работим с нашия докладчик и комисията ни да допринесе за дискусията, особено, що се отнася до околната среда, което е в нашия ресор. Благодаря. Сега продължавам като председател и давам думата на докладчика от ЕНФ, госпожа Турнано. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че ни представи доклада си. Аз подкрепям вашето проекто становище. Лицата, подаващи сигнали, много често са поставили началото на скандали. Например, токсичността на медиатор или пък съдържанието на медикаменти, което включва тежки метали тези хора се изправят срещу лични интереси на големи компании. Ето защо бих искала тези смели хора, които обслужват общественото благо, да бъдат защитени допълнително. Членове 1 и 5 и съображение 20 въвеждат понятия, които са пряко свързани с лицата подаващи сигнали. Тази директива обаче не дава достатъчно гаранции за защита на тези лица. Ето защо подкрепям идеята за създаване на по-подходящи правни инструменти, които да им осигурят по-добра закрила. Аз, разбира се, ще внеса изменения, за да допълня вашето становище. Струва ми се, че трябва да поставим акцента върху осигуряването на анонимност на лицата, подаващи сигнали. По този начин те няма да бъдат преследвани. От друга страна е добре, доколкото е възможно, да се осигури поверителност на информацията, която те подават. По този начин няма да е ясно и на кого точно са подали сигнала си съответните лица. Агенциите на Европейския съюз многократно са били получатели на подобна информация. Информация свързана с дейностите на ЕФСА, например. Много често се предоставя поверителна информация, която е свързана с интереса на дадена държава членка. Гражданите, разбира се, не трябва да подават подобна информация, защото това не отговаря на идеята за подаване на информация в обществен интерес. Благодаря. Да, нота на представление на комисията. Thank you very much, Chair. Um, just to um, Нека да ви кажа какво се случва по това досие. Ние следим и вашия дебат. Благодаря ви за коментарите. Имаме работна програма за 2017 и затова в момента правим оценка на приложното поле, възможността за по-нататъчни действия на европейско ниво и действия тип приемане на политики и хоризонтални законодателни действия за укрепване на тези разпоредби. Зачитаме, разбира се, принципа на субсидиарност. В такъв смисъл започнахме публична или обществена консултация на 3 март. Тя приключи на 29 май и получи голямо внимание. Провеждаме също едно проучване за събиране на емпирични данни за правилата около лицата, подаващи сигнали за нередности. Тези два елемента ще ни дадат възможност да вземем решение, което да почива върху информация за политики или законодателни мерки, които да се предприемат на ниво Съюз и очакваме през юли 2017 година да имаме ясни резултати от публичната консултация и това изследване. След това ще вземем съответните решения. Благодаря. Връщам се към господин Фланаган, който е нашия докладчик. Благодаря на всички за идеите. Не познавам много подаващи сигнали, но може би вие познавате. И трябва да ви кажа, че малкото, които познавам, ме водят до следните въпроси. Имали ли са някакви психични проблеми или не са имали преди да подадат? Защо? Защото тези хора са явно обект на психична злоупотреба. И това трябва да спре. Защото в момента в Ирландия, от която съм аз, ако някой ми каже, че ще има при мен някой, който е подал сигнал, ще му кажа, мълчи си, не бъди такъв глупак, ще си разруши живота, ако подадеш сигнал. А ви го казвам като човек, в който са влизали хора с бронирани жилетки или в държава, в която когато някой подаде сигнал, веднага му измислят скандал, че е педофил и никой не иска да го наеме на работа. В Ирландия заведох дъщеря си на заседание с мен, а, след като изслушахме подаващия сигнал, 11-годишната ми дъщеря разбра какво се случва и тя ми каза, татко, този човек не работи вече в банковата индустрия. Това защото а, той ще подаде сигнал, ако заработи някъде другаде и ще им създаде проблем ли е? Да, казах му, казах и аз. Ако 11 годишно дете го разбира и разбира какви са силите, а, които се борят срещу подаващите нередности, то тогава и ние трябва да го разберем. Мнозина от не дойдоха. А... Комисията не трябва да се прави, че прави нещо, трябва да го направи. Става дума за лица, подаващи сигнали в а, здравната сфера и подобни сфери но мисля, че ние трябва да включим всички сектори, когато обсъждаме този проблем, защото това оказва сериозно отрицателно въздействие върху здравето на всички, независимо дали са подали сигнали за финансовия сектор, за земеделския сектор или който и да е сектор. Това засяга здравето на тези хора. Thank you very much. And, um, the time... Благодаря. Какви са сроковете? Крайен срок за изменения 16 юни в 11 часа. Гласуване в нашата комисия на 11 юли. В комисията Юри на 28 септември. И пленарната зала 2, извинете, на втората октомврийска сесия. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – which is an exchange of views on Директивата за местообитанията и птиците, прилагане на законодателството в областта на околната среда. Как ще процедираме? Първо ще изслушаме господин Делгадо Роса от Генерална дирекция околна среда. И след това онези депутати, които са подали въпроси, а доста има такива, могат да се изкажат. Ще им дам думата. Нека първо дам думата обаче на господин Делгадо Роса. Благодаря ви, господин председател. To you and to discuss the Nature Action Plan, the Action Plan for Nature People and... Те представя този план за действие за природата, хората и економиката. Ще има слайдове, които ще може да видите. Идеята ми е обаче съвсем накратко да представя плана, тъй като той е съвсем ясен, публикуване и докато го представлявам, ще говоря по различните е, въпроси, които ни зададоха депутатите. И така, Какви са целите на този план за действие? Както знаете, той идва от проверката на директивите за околната среда. Видим дали тези директиви отговарят на целите, които са си поставили и също дали имат нужда от някакъв тласък, за да реализират целия си потенциал. Екосистемите, както и услугите, които природата предоставя на хората и економиката – Искаме да постигнем целите за биологично многообразие. Искаме и тази директива да работи по-добре с целите от социоекономически характер. Що се отнася до подхода на плана за действие, този план за действие е фокусиран около 4 приоритетни сфери. Те са свързани с основните цели, които си заложихме. Тези приоритетни действия са свързани с подобряване на указанията и познанията, за да има по-добро сцепление с тези по-широки социално-економически цели. Още една приоритетна област, това е създаване на чувство за собственост и засилване на спазването, укрепване на инвестициите в Натура 2000 и подобряване на сцеплението между различните инструменти за финансиране на Съюза, по-добра комуникация, въвличане на гражданите и общностите. Планът за действие е структуриран около 15 действия. Всяко едно от тези действия има поддействия. Ще видите подробностите на действията и поддействията. Това е в работния документ на комисията, с който можете да се снабдите. Има също така и график. Рамката е от 2017 до 2019 година. По-късно ще говоря за това, когато отговарям на въпросите. Планът за действие не трябва и не може да определи дискусията по ОСП или последващата МФР. Основните действащи лица, които могат да бъдат посочени в този план за действие, са държавите членки, Европейската комисия, Комитета на регионите, Европейската инвестиционна банка, е, екологичната агенция и всички заинтересовани страни. Сега няма да ви изчитам всяко едно от действията, но ако ми позволите, ще следвам слайдовете. Има въпроси по отделните действия, ние сме ги групирали. Действие 1. Едно а и едно б Има някои въпроси, които са пряко свързани с едно а Има въпрос за това, как ще актуализираме разпоредбите, какво имаме предвид под изясняването, господин Линц, както и защитените зони, които понякога са в конфликт с промишлени зони. Господин Дорфман пита за това, господин Хербранди, Жан Мюлер питаха за това, както и цел 6.1, дали комисията ще приоритизира определени мерки пред други. Започвам да отговарям. Каква е целта? На първо място комисията смята, че директивата трябва да остане такава каквато е. Няма да променяме текста е, на директивата. Що се отнася до част от е, документите, те трябва да бъдат... Е... Това ще помогне всъщност да се изберат някои от възможностите за механизма, който съществува в настоящата правна рамка. 6364 за процедурите за даване на разрешение, но и члена, който се занимава с правилата за защита на птичите видове. Сега аз не мога да кажа какво ще се случи, какви ще бъдат указанията. Те ще бъдат актуализирани 2018 година и със сигурност ще включват цялостен преглед на съществуващите указания и също така вземайки предвид различните въпроси, които бяха повдигнати по време на проверката на пригодността. Например, разпоредбата за дерогация в 16 член със сигурност ще бъде включена в тази актуализация. Ще се обяснят различните възможности за гъвкавост на настоящата рамка и намерението тук е това да се обсъди с властите в държавите членки, за да се изясни и правната рамка, но и юриспруденцията, която съществува, както и съмненията, които остават е, около проверката на пригодността. Още нещо от директивата за птиците и местообитанията. Там са включени над 1500 е, птици или видове. Много малко от тях представляват проблем и не са, повечето не са засегнати от човешка дейност. Но дори у нези, които са проблематични и са защитени, пак има възможност за гъвкавост в директивата, в режимите за дерогации, които отговарят на различните потребности. Ето това исках да обясня посредством указанията. За да може планът за действие да има успех, Това е инструмент, който ще придаде по-голяма гъвкавост на директивата. На въпроса за вида мерки, които да използваме. Разбира се, държавите членки са тези, които ще трябва да определят необходимите мерки. Държавите членки също са и тези, които ще решат по какъв начин да приведат в изпълнение тези мерки посредством какъв точно план. Та в този контекст държавите членки ще вземат решение дали да има административни, договори или друг вид мерки. Комисията не препоръчва а, конкретни мерки. Идеята е да се постигне целта. Преминавам към въпросът, свързан с дейност 1Б, услуги за Интеграция. Приканваме държавите членки да използват естествения природния капитал, да повишат осведомеността сред гражданите. Всяка държава членка ще трябва да картографира съответните природни услуги. Вече има няколко инициативи в това отношение. имаме и конкретни примери, извлекли сме си съответните полки от тях. Хубаво е тази информация да се разпространи сред всички държави членки, така че тя да се използва при вземането на решение. Ще осигурим също така и ориентировачни насоки, както и необходимото финансиране чрез грантове или чрез плана за действие в областта на финансовото подпомагане. По този начин услугите на екосистемите ще бъдат взети предвид, ще бъде изготвена и карта на природните ресурси на екосистемите на всяка държава. Ние организираме и конференции с държавите членки. На тях ще научим за някои добри практики и примери в някои държави членки. Преминавам към въпроса, свързан с дейност 2 и ще ви дам няколко допълнителни обяснения, както поиска господин Линс. Добавянето на тази дейност в насоките би означавало да се осигури по-голяма подкрепа на компетентните органи, за да може да има интелигентно прилагане на процедурите. Към настоящия момент има механизми за подкрепа, като Ясперс, например, но все още нямаме такива механизми по отношение на птиците и местообитанията. Ето защо се нуждаем от някакви насоки, от допълнителна информация. Тя трябва да бъде предоставена на заинтересованите страни. Подкрепата е описана в документа. Насърчават се държавите членки да използват този новосъздаден партньорски механизъм при прилагането на законодателството в областта на околната среда. По този начин ще се разпространят добрите практики, ще се обмени опит между регионалните и национални компетентни органи по приоритет Б засилване на съответствието. Имаше някои въпроси във връзка с дейност номер 4. Имаше един въпрос за морската околна среда. Госпожа Гарсия зададе въпрос в това отношение – Плана за действие осигурява необходимата подкрепа, включително и за морската околна среда. Така, например, улесняват се мерките в областта на рибарството. Целта е да се постигнат целите във връзка с видовете, разписани в директивата, както и целите, записани в директивата за морската околна среда. Нуждаем се от по-регионален подход и е, постигане на целите в областта на общата политика в областта на рибарството. Всички тези мерки са включени в многогодишния план в областта на рибарството. Целта е да има по-засилено сътрудничество между регионалните компетентни органи и съответните е, управителни органи при изпълнението на директивата по отношение на мерките по дейност 8, 9 и 11. Те също се отнасят до морската среда. Улеснява се обмена на добри практики, осигурява се последователност на биогеографско ниво. Има и други две дейности, които също допринасят за подобряването на морската среда, за привличането на заинтересованите страни. Всичко това е от голямо значение. Относно критериите, работим в пълно сътрудничество с а, а, различните агенции, за да може да се изпълнат целите в областта на рибарството от Натура 2000. Дейност 6. Въпрос на госпожа Агилера Гарсия. Трансграничната, трансграничното съответствие. Бих искал да кажа, че дейност 6 е важна, защото тук се включват всички държави членки. Бих искал да ви напомня, че Съответствието зависи от трансграничното сътрудничество на държавите членки. Сега преминавам към някои важни въпроси по дейност 7. Относно големите месоядни, въпрос на господин Дорфман и на госпожа Бриано поискахте малко повече обяснения относно ролята на групата за координиране в областта на птиците. Нека да започнат с големите месоядни животни. Това е основната тема, която ни занимава днес. Тук не говорим за превенция на популацията на големи месоядни. Важно е тези животни да, тяхната популация да се поддържа на сегашните нива. Говорим за съхраняване на популацията. Тази популация е важна част от екосистемата. Тези птици играят и екологична роля в някои региони, те са изчезнали от десетилетия и дори векове и хората са а, забравили как да съжителстват с тях. Затова предвиждаме различни дейности на местно равнище, най-вече за вълка, който отново се завърна в някои зони. В съответствие с общия принцип за интеграция, Европейската комисия осигурява подкрепа за всякакъв вид мерки, които са предназначени за доброто съжителство на хората и големите месоядни животни. Опитваме се да намерим решения посредством програмата LIFE, но и посредством програмите за селските райони. Целта е да има управление на конфликтите между хората и животните. Предвиждат се и компенсации чрез съответните национални фондове. Финансират се някои превантивни мерки, като изграждане на огради, защита на пчелините от мечките и така нататък. Други мерки изискват техническа подкрепа и намеса на екипи за бърза намеса. Понякога мечките могат да застрашават живота на хората, затова се нуждаем от такива екипи за бързо реагиране. Предвиждат се и някои дерогации, които дават възможност за убиване на екземпляри от защитени видове, но това може да се прави само ако са изпълнени някои условия и е, тези изключения понякога се използват от държавите членки. Много примери в Европа има за успешно съжителство на хората и а, е, големите месоядни животни. Картографирането на тези случаи се извършва в момента. Преминавам на въпроса за групата за координация е, на птиците. Има един специален проект. В рамките на лайф, който предвижда групата да включва от 5 до 7 члена, комисията, членове на конвенцията представители на ловните сдружения. Държавите членки няма да бъдат участници в работната група, но те все пак биват приобщени в нейната работа. В момента обсъждаме практическите аспекти около координационната роля на тази група. По принцип, идеята на координационната група е тя да има консултативен характер и да установява кои видове птици се нуждаят от план за действие. Преминавам към приоритет С. Той е свързан с инвестициите. Започвам с един общ въпрос, свързан с инвестициите. Въпрос на господин Флоренс и госпожа Каденбах във връзка с недостатъчното финансиране. Имаше и въпрос за компенсацията на собствениците на земя от госпожа Кабесон Руис. Изведените полуки, връзката с останалите фондове, практиките ни за в бъдеще, това са въпроси, от господин Демес Макер. В отговор на тези въпроси бих искал да кажа следното. Както казах и в уводните си думи, целта на плана за действие е да се засили прилагането в краткосрочен план на директивата за периода 2017-2019 година, т.е. в рамките на сегашната МФР и сегашната правна рамка. Европейската комисия сметна, че не това е правилното място да се обсъжда въпроса за следващата МФР, както и някои последващи реформи, като например тази в ОСП. Това ще бъде обсъдено малко по-нататък. Идеята беше да се е, видят какви са недостатъците на директивата, включително и тези, които се дължат на недостатъчното финансиране. Как може да се подобри изпълнението на директивата е, и как за периода 2017-2019 година можем да засилим нейното изпълнение. Пример дейност 11 за морската среда и някои други дейности, които имат за цел да въведат мерки за по-добро използване на финансирането. За периода 2017-2019 година в плана за действие се предвижда подобряване на многогодишното финансово планиране на държавите членки за Натура 2000. Тоест има специална дейност, която е предназначена за това, за да може да се подобрят финансовите рамки на държавите членки за период 2017-2019 година и по време на дискусията за следващата МФР ще знаем какви са реалните нужди на държавите членки за дарителите, дори по смисъла на настоящия план за действие, те имат възможност да осигурят необходимото финансиране в контекста на програмите за селските райони. В дейност 9 комисията насърчава ефективното използване на ресурсите от Натура 2000 като се опитваме да разберем защо сълскостопанските производители не се възползват в достатъчна степен от необходимото финансиране. Обикновено земеделските стопани се оплакват, че не получават достатъчно обещетение. Относно а, проследяването на финансирането, сметната палата изиска да има показатели за Натура 2000 за следващия програмен период – ето защо ще помислим за подобряване на вече съществуващите показатели и ще обмислим възможността за въвеждане на нови, като на този етап не искаме да предрешаваме дискусиите за следващата МФР. Това беше отговорът ми за основните въпроси, свързани с приоритетите. По дейност 8, въпрос на госпожа Гарсия. Въпроса е на господин Демес Макер за създаването на допълнителни критерии при финансирането. Това са следващите въпроси, на които ще се опитам да отговоря. Първо, за частния сектор. Когато изготвяхме плана за действие, забелязахме, че има новаторски инструменти, които дават възможност да се е, съхрани земята. Тези инструменти се използват в някои части на Европа и по други части на света, като например в САЩ. САЩ Целта е да има частни инвестиции за опазване на околната среда, като се привлекат частни селскостопански сдружения. Всичко се прави на доброволческо начало, да се съхрани, да се опази земята. Не виждаме в това отношение да има риск за злоупотреби с европейски средства. Относно съществуващите инструменти, за тях са предвидени е, критерии, за да може да се приемат е, заявки, които отговарят на съответните условия, като например е, защита на биоразнообразието и така нататък. Има съгласие между Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия, според което ЕИБ прави оценка на очаквания принос от даден проект и да се прецени по какъв начин той обслужва съответната цел. Инвеститорите, които получават съответното финансиране, ще трябва редовно да докладват с оглед на влиянието на техните инвестиции върху биоразнообразието и околната среда така осигуряваме надлежно използване на средствата. На въпрос 9, свързан с ОСП. Питате как възнамеряваме да направим оценка на ОСП. Това пита господин Флоренц. Искате допълнителни подробности за синергиите с ОСП. Това е въпрос на госпожа Гилера Гарсия. Питате дали плана за действие е достатъчно амбициозен. Това пита господин Бирбранди. Първо на връзката между ОСП и биоразнообразието. Използва се финансирането по смисъла на Натура 2000 и се използва финансирането от плана за действие. За връзката между двете ще се направи специално проучване през 2018 година. По дейност 9 целта е да се направи оценка на средствата, които се отделят за Натура 2000 по смисъла на настоящата рамка и да се прецени по какъв начин ще се разходват съответните средства. Доколкото е възможно, ще се опитаме да се спрем и на резултатите, които целим с тези фондове. Относно обещетенията, отново бих искал да кажа, че мерките за обещетения могат да се използват по-широко, тъй като за сега земеделските стопани не са удовлетворени. Необходимо е да разберем защо предвиденото обещетение не се използва в неговата цялост. Държавите членки трябва да направят оценка на настоящото използване на средствата. Компетентните органи също трябва да споделят информация за управлението по смисъла на Натура 2000 и трябва да предоставят консултантски услуги на земеделските стопани. Много подобрения могат да бъдат направени в това отношение. Във връзка с ОСП бих искала да кажа, че виждаме как а, намаляват а, различните видове птици и местообитанията им, така че трябва да помислим за допълнително интегриране. Така, например, а, необходимо е да подкрепим предложението за неизползването на пестициди в биологично защитените зони. Това предложение наскоро бе отхвърлено от парламентарна комисия по селско стопанство. Нека да има забрана за подобни продукти, забрана за употребата на подобни препарати в биологично защитените зони. На въпрос 11 сдруженията на рибарите и тяхното приобщаване. Устойчивото рибарство. Потенциалните ползи от екотуризма и устойчивото рибарство. Всички тези въпроси са зададени от госпожа Бриан. Бихме искали да привлечем сдруженията на рибарите, както и сдружения на други заинтересовани страни – Наистина, сдруженията на рибарите са изключително важни, тъй като в рамките на общата политика в областта на а, рибарството. Те дават своя принос при определянето на целите. Това не означава, че трябва да се отпускат допълнителни финансови ресурси за устойчиво рибарство, но по смисъл на дейност 11 се предвижда по-ефективно използване на вече предвиденото финансиране. Екотуризма и устойчивото рибарство е, са важни услуги на екосистемата и ще продължат да бъдат защитени. Имаше един въпрос, който бе свързан с Денос 11, въпрос на господин Демес Макер, а именно използването на програмите за селските райони. Предвиждаме една дейност, която има за цел да се разработят критерии за зелена инфраструктура в Европа. Може би в следващата МФР можем да включим а, тази тема, като я отразим също в Натура 2000 и в програмата за селските райони. Така че да, според нас можем да използваме тази тема и да я включим в програмите за селските райони. Имаше един от въпрос от госпожа Бриано, а именно как членовете на Европейския парламент могат да допринесат за повишаване на осведомеността, за да може плана за действие да постигне своите цели? Много добър въпрос, защото този план за действие засяга всички ни, всички европейски граждани, включително Европейския парламент. Всички ние можем да играем важна роля и да допринесем за ползите на директивата за природата. Можем да помогнем за разпространяването на добрите практики, разпространяването на информацията и можем да привлечем допълнителни, да привлечем още заинтересовани страни, като например селскостопанските производители и така нататък. Вие може да обсъдите въпроса с вашите гласоподаватели. Може да организирате двустранни срещи, в които да участвате представители на държавите членки. Ние в Европейската комисия ще се радваме на приноса на членовете на Европейския парламент. Не забравяйте, че тези дейности, които са от значение за дискусиите за следващата МФР, ще бъдат важни, защото вашият глас е изключително важен. По въпрос 13, въпрос на госпожа Бриано. Питате как да привлечем комитета на регионите и как да вземем предвид неговите становища. Плана за действие взема предвид становището на Комитета на регионите. Комитета на регионите участваше в изработването на самия план за действие. Погледнете дейност 1, 6, 13, 14. Ще видите, че там Европейската комисия не коментира само ресурсите, които могат да се отпуснат. Комитета на регионите също участва. Относно съвместната техническа платформа за сътрудничество в областта на околната среда, Организират се различни работни срещи, конференции, като целта е да има интелигентно и ефективно прилагане на директивата за природата. Тази платформа бе създадена от Комитета на регионите и от Европейската комисия. Целта е да се улесни диалога и да се подобри изпълнението на законодателство на местно равнище. Така че, уверявам ви, това ще се отнася и към директивата за природата. Имаше въпрос на госпожа Бриано за дейност 14. Дали културното наследство също се включва в тази дейност, питате вие? И ако да, как гражданите могат да кандидатстват за Европейската година на културното наследство? Отговор да, бихме могли да включим културното наследство в дейност 14. Естествените екосистеми и неосезаемото културно наследство са пряко свързани подробностни, под, подробности относно участието в Европейската година на културното наследство може да получите от нас и от съвета. Държавите членки вече посочих координатори в това отношение. Предвиждат се различни дейности в рамките на Творческа Европа. Последният слайд е във връзка с следващите ни стъпки – Предвиждаме амбициозна работна програма за следващите две години и половина, в която ще участват много заинтересовани страни. Вече знаете, че на 15 май бе деня на Натура 2000. На 6 юни ще се проведе специална конференция Тя, бе организира... Тя е организирана от Европейската комисия и Малтийското председателство, като целта е да помислим допълнително върху този план за действие и да излезем със съответните заключения. Но остават някои общи въпроси във връзка с плана за действие и ако имам още малко време, бих могъл да отговоря на тези въпроси. Въпрос от господин Полч за транспорта, селското стопанство, за биоразнообразието. Ние решихме, че в нашите насоки няма да споменаваме отделните сектори. Имаше и други въпроси за това, как опрашителите, защо опрашителите, опрашващите животни липсват в този план. Ние знаем в комисията, че опрашващите животни са много важни за природата. Е, те намаляват. Въпросът наистина е свързан с директивата за природата. Някой от е, прашващите животни, не само пчелите, са включени в е, законодателството за природата, но ние смятаме, че е, въпросът е по-широк, отколкото обхвата на директивата. Тук става дума и за селското стопанство, за, изследването, за изследванията, така че въпросът ще бъде третиран, но извън обхвата на плана за действие. Освен това имаше и въпроси за това, е, за екологизирането на трансевропейските мрежи. Ние разбираме, че планирането има определени действия, които поощрява екологичната заетост е, в областта на свързаността, например, но ние не искаме да, да предрешаваме някои аспекти на, на бъдещата МФР. За това ние решаваме, че ако са необходими определени действия, свързани с европейските тен мрежи, ако има нужда от такива действия, те ще бъдат включени в последствие в МФР. Ние искаме да идентифицираме възможността за действие в момента и след това да, те да бъдат обвързани с е, финансови перспективи. Планът за действие иска да допринесе във всички случаи за постигане на целите заложени в директивата, но самият е, план за действие не може да постигне целите, защото самите цели се простират за, е, извън обхвата на директивата. Това са е, дейности 3, 5 и 6. На следващо място въпрос дали имаме необходимо, необходимата политическа воля за постигане на целите за биоразнообразието. Този план за действие, както казах, има 15 действия, дейности, плюс поддействия, дейностите – повечето ще бъдат започнати през 2017 и завършени през 2018 година. Тук се говори за много бързо прилагане и ние смятаме, че този план за действие и съответните директиви задават добра основа за прилагането на политиката за биоразнообразието. ние се надяваме да поощрим и, по, и политическата воля. Ако вземем този план, трябва да кажа, че той е продукт на комисарите Катайнен, Тимерманс и няколко отдела от комисията. Комисията задава с този план за действие своя ангажимент и се надяваме, че същото ниво на обвързаност и ангажимент ще видим и от страна на държавите членки. Да, господин Гебранди пита дали характеристиките на държавите членки са взети предвид в плана за действие. Да, естествено, това е така. Затова ние провеждаме двустранни диалози, затова ние работим с Комитета на регионите, така че отговорът е да. Сега за ангажимента на заинтересованите страни по отношение на пригодността на законодателството. Планът за действие много се занимава с този въпрос, така че няма причина за тази загриженост, според нас. Ние идентифицирахме и два въпроса, които не се спираха, не засягаха определени дейности. Аз ще се спра на самите въпроси. Господин Гебранди пита за защитените гори в Полша и свързаните с това въпроси за сечта в тези гори. Има становище по този въпрос. Полските власти отричат предположенията на комисията, че тук се нарушава член 6 алинея 1 от директивата. Полските власти ще продължат изсичането. Комисията ще анализира отговора и след това ние ще помислим за следващите стъпки. Ние в момента сме на фазата преди евентуално подвеждане под отговорност пред съда. Освен това имаше и въпрос за чувствителните площи тресавища. Дали една такава площ, която е била преди определена като такава, може нейният статус да бъде върнат? По принцип да трябва да се видят екологичните предимства. Дали нуждите на тази зона могат да бъдат обслужени по-добре по този начин. Тук се намесва и политиките, свързани с ОСП. Ние, според мен, смятаме, че всички пасища свързани, е, обхванати от Натура 2000, трябва да имат такъв защитен чувствителен статус. Ние много се опитахме да отговорим на всички въпроси. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Презентацията беше е, наистина задълбочена. Благодарим за това. Ние бяхме получили 45 въпроса от наши членове. Надявам се, че нашите колеги получиха своите отговори и сега имаме възможност за допълнителни въпроси и реакции, ако имате желание. Господин Флоренс, господин Дорфман могат да вземат думата най-напред, след това госпожа Каденбах. Моля, дайте знат, како искате да зададете въпроси. И след това могат и колеги, които не са задали въпроси, да зададат въпроси. Благодаря на комисията, казва господин Флоренц. Наистина, вие положихте много усилия за положителното въздействие на Натура 2000. Аз съм селски стопанин и върху мен е, се стоварват всичките последствия, положителни и отрицателни. Аз по принцип не съм се опарил до момента от последствия на, на последиците на законодателството. Имат, обаче, има тук обаче някои проблеми. Например, понятието за защитата на видовете. Говори се за вълците, аз обаче искам да говоря за комораните в Австрия, моята страна и в други страни. Това беше истинска катастрофа. Властите казаха, тяхното положение, тяхната ситуация е добра и ловците, рибарите могат да ловуват. След това обаче се оказа, че това не е съвсем така. Природозащитници казаха, че комораните трябва да бъдат защитени. Имаше съдебно решение, докато се стигне до там, минаха три години. И аз не разбирам следното. Вие в Брюксел сте отговорни за това стотици риболовни предприятия да загубят своята, своята дейност, защото вие правите съответното законодателство. Много бързо, е, много е лесно да се прекрати една бизнес дейност. Ето сега се говори за вълни, вълците. Говорих с шведски колеги. В шведското правителство прави предложение и казва, вълците се развиват добре, но комисията казва, не, не, изобщо това не е така. Трябва нов анализ. След това се разразява спор между правителството и комисията и какъв е резултатът. Резултатът е, че вълците нападат шведските елени, което не е по принцип толкова драматично, но те биват така разкъсвани, И недоволството расте. Има голямо недоволство срещу тези глутници бълци. Трябва да се каже съвсем ясно. А, такава е ситуацията и точка, а не е, да се прави някакъв анализ, след което да се прави анализ от е, природозащитници, които да получават друг резултат. За мен е важно и селските стопани да бъдат въвлечени при взимането на решения. В Германия нашето мнение се чува, не мога да се оплача, обаче в други страни това не е така. Би било по-добро, по-добре да се мисли повече за превентивни мерки, насочени към фермерите. Това е най-важното за мен. И, уважаеми дами и господа от комисията, един единствен път днес не, не казахте, че фермерите имат, трябва да имат един доход, от който да живеят. Ето, е, колегата там е също фермер. А, знаем ние всички, че фермерите трябва също да могат да живеят. Е, ето, три е, години подред млякото беше по-ефтино от водата, от минералната вода. Как да просъществува един фермер в такъв случай? Когато касата е празна, празна е. Когато джобът е празен, празен е. Така че, независимо от всички програми, трябва да мислим за разумни политики, когато правим политика по принцип. Господин Дорфман. Благодаря, госпожо председател. Аз ще продължа идеята на господин Флоренц. Мисля наистина, че в директивата за местообитанията има гъвкавост, но тя е на хартия. Що се отнася до стат... статута, до характера, на класификацията на площите и на животните. Ето, аз също мога да говоря за вълците, за комораните. Това са животни, които са разпространени в Европа, но те наистина са застрашени от из, избиване, измиране. И ние наистина направихме нещо за тези животни, обаче целта бе преизпълнена. Трябва да имаме нещо в законодателството. Трябва да има възможност за гъвкавост. Да, гъвкавост има, но тя, както казах, е на хартия. Нека видим къде има прекласификация на някой от видовете. Не се прави прекласификация. Сега за вълците. Зная, отговорът на комисията е предвидим. Имахме заседание в, комисията, в комитета на регионите и се чува винаги едно и също. Има съжителство между селското стопанство и и скотовътството и вълците. Да, чудесно, но ре, реалността е както е същото, както съжителството, ме, реалността е същата, както е съжителството между плъховете и хората в градовете. Когато в една популация на вълци се ловува, то трябва да кажа, че само за три години тя, тази популация се възстановява, но когато една овца бива изядена, тя е изядена. Аз говоря за моя опит. Аз идвам от планинска област. Там се Там се отглеждат животни на височина на 2000 метра. Там съжителството с вълците не е много мирно. В Италия има над 1500 вълци. Една трета от тях е хибридизирана поне с кучетата. Така че това не е средноевропейският вълк, това е една хибридна популация, която се разширява. И тук не става дума изобщо за опазването на вида вълк. След известно време в Италия ще има само хибридни в, в, е, вълци. Тоест една популация, поколение на вълци и кучета. Трябва да помислим за смисъла на законодателството, как наистина може да се поощри едно мирно съжителство в е, равнинното и в планинското е, селско стопанство и как може селското стопанство да допринесе за биоразнообразието. Каква е степента на биоразнообразието в селскостопанските региони? Естествено, биоразнообразието е много важно. Добре, но какво се оказва, ако изчезне селското стопанство? Ще имаме прекрасно биоразнообразие, но това ли е нашата цел? Госпожа Каденбах. Благодаря. И аз искам да благодаря за презентацията. Тя беше много изчерпателна. Благодаря за това, че отговорихте на нашите въпроси. Структурата беше чудесна. Сега, за опрасващите е, животни. Много съжалявам, че наистина за тях нямаше достатъчно информация. Вие обаче обяснихте защо това е така. Сега, аз не споделям всичко, което казаха моите преждеговоривши колеги. Дискусията с бобрите е голяма. Имаме дискусия с някои рибни видове. Не става дума само за законодателството, но като такова, но става дума и за неговото прилагане и приемане, било то от фермерите, било то от ловците и рибарите. Това са силни лобита. От друга страна обаче имаме и природозащитниците. Ние всъщност създаваме конфликт. Конфликт, който се разразява без да е стъпил на научни основи. Е, трябват ни по-ясни насоки, по-ясни решения и от комисията. Това до голяма степен ще подобри ситуацията. Обществеността много често е, оказва натиск, но това са половинчати решения. Независимо дали говорим за тълкования на законодателството или за пробойни в него. Така или иначе, започват да се правят изключения, оказва се натиск, има специални операции и действия, които се предприемат, но всичко това нагнетява напрежението вследствие на различните интереси, които съществуват в областта. Благодаря, господин Макер, има думата. Благодаря. Аз също искам да благодаря на комисията за много подробната презентация. Ясно е, че вие се опитахте да отговорите на, на нашите въпроси. Аз имам няколко допълнителни въпроса. И искам да кажа, да, наистина, ние много очакваме от този план за действие и от подобрените насоки, свързани с прилагането на законодателството за Натура 2000. Смятам наистина, че плана за действие ще помогне тук. Но въпросът е дали може да постигнем целите за биоразнообразието до 2020 година. Тук комисията казва, че трябват повече действия, че това, което се прави в момента, не е достатъчно. И в такъв случай не е много ясно как комисията смята да поощри, да подкрепи по-нататъчни действия? Какво ще се случи след 2020 година? Биоразнообразието е проблем, който по дефиниция изисква дългосрочно планиране и стратегия. Естествено, ние тук сме хванати в една финансова рамка и модус на работа, който е доста краткосрочен. Това е дефицит, естествено. Но мисля, че трябва да мислим за визията си и как да създадем стратегията така, че тя да е дългосрочна. Мисля тук за някои действия, които, подчертават, които са подчертани в моя доклад, като например зелена инфраструктура, ДНГ, мрежи, Не, не виждам тук видим, видимо предложение. Да, ние сме ограничени от кратките срокове на нашите стратегии, но може да подобрим нашата дейност. Трябва да се опитаме да се предвиждим към една по-зелена система, към по-добри обвързвания ето, например, когато става дума за опра... опрашителите, опреш... опрашващите животни, доста често се загърбват, докато това всъщност е един много спешен въпрос и този въпрос трябва да бъде подходено към него по един холистичен начин. Трябват ни последователни действия, съгласувани действия и да имаме идея за това какво искаме да постигнем в дългосрочна перспектива. Поощрявам комисията. Uh, е, Благодаря. Това, което е най-важно за мен, що се отнася до директивата за птиците, и местообитанията е комуникацията. Съглас... Съгласен съм, че трябва да има опазване, защото бъдещето ни зависи от това. Ако обаче няма консултации с хората, накрая всичко се обърква. По отношение на тази директива в Ирландия нямаше никакви консултации. Това, което се случи, беше всъщност, че много бързо определихме зоните без да погледнем подробностите, които трябваше да погледнем. Определят се зони и те не се наричат така, както трябва. Не ги наричат с името, което те са известни 600 години. Ще ви дам пример. Аз зареждам от Иклоль Блюнг. Вие го наречете и Клюнкинг така от години. Когато кажете на хората, че вече не може да правят нещо в определено място или земя, първото нещо, което трябва да направиш е да знаеш правилното име на местността или на зоната. Това се случи на стотици места. В резултат, в един конкретен случай, един човек, който си работи по торфа години наред. 70 години получава торф от този кликлюнг блок, получава информация. Когато идва полицай, хваща го за рамото и казва, че ако продължава да взима торфа от там, ще бъде арестуван и може да бъде изправен пред съд и осъден на 3 години лишаване от Свобода с милиони глоба. Ето ви проблема с комуникацията. Какъв е проблема с комуникацията с Европейската комисия и Европейския съюз? Ще кажа, има проблем, вие сте виновни, това ще ми бъде удобно на мен, такава ми е политиката, но не сте виновни вие. виновна е нашето правителство, но те ви обвиняват. Нямаше консултации с нас. Защото не може да ви е виновна стрелата, а не как сте я изстреляли. Или да натаманявате целта по това, къде сте оцелили с изстреляната стрела. Това са някакви дребни шмекерии и измами, които текат на местно ниво. Трябва да има работа с парламента. Имаме комисия по европейските въпроси в нашия парламент в Ирландия. За съжаление обаче няма как да се видим с тях. Трябва да сме тук на заседание комисията, както често казвам, стига сме се местили, има на кого го казвам, като сме толкова малко в тази зала. Няма комуникация и затова бях в едно торфище, което е близо до нас, където хората от години си взимат торф и тъй като не е имало консултации с тях и никой не е говорил с тях, крайна сметка започна хората да се карат, е, дойде е полиция, която при нас обикновено не е въоръжена, но в случай трябваше да е въоръжена, тъй като нещата се ожесточиха. Е, имаше 90 годишен човек, на който му бе забранено да минава по конкретен път трябваше да бъде пренесен, за да стигне до мястото, откъдето взима торф. Каже, моля ви, не позволявайте това да се случва. Какъв беше резултата? Вие се опитвате да наложите нещо, все едно да караш някой на сила да се храни. Това ще ти се върне. Трябва малко по-елегантно да се действа. Първо се водят дискусии, според мен. Аз съм вегетарианец. Обичам флората и фауната. Не говоря като вандал, който троши околната среда. Тези послания трябва да бъдат чути, защото говорим за заплашени видове. Всички тук знаят колко чувствителни трябва да сме на тази тема. а също трябва да се внимава. Има друг застрашен вид и това е човешкия вид. Не преувеличавам. Не е просто реч това. Това е факт. Имаме организация, която е една услуга, за, извинете, една служба, която отговаря за парковете и околната среда. А, съкръщението сме го променили, така че буквите съвпадат, но всъщност наричаме тази служба да премахнем човешкия вид отвътре река Шанан трябва да опазим и човешкия вид. Не казвам, че трябва да не се съсочавам върху околната среда. Казвам, че трябва да има фокус върху друго. Да се вземат предвид социалните нужди на хората, които в крайна сметка водят до създаването на такива екологични богатства. Фермерите преди години бяха накарани да махнат животните си от, от една зона. Зона, където от край време има земеделие и се оказа, че изчезнаха зелени видове, след като се махнаха оттам земеделците. И след това поканяха отново да се върнат тези животновъди земеделци, за да се върне този вид, растит, растителен вид. Много фермери в крайбрежните зони са и рибари. И са част от различни зони по различни фондове, опазващи различни видове и екологични зони. Думата еколог е, се превърнала в мръсна дума. Това е ужасяващо, но това се случи, понеже не се говори с хората предварително. Съгласен съм с директивата за птиците и местообитанията, така е, но говорете с хората и вземайте предвид, че има хора, защото и те са чувствителни и стават все по-редки там, откъдето съм. И когато изчезнат, земята, която са управлявали, кой ще я управлява? Вие ли ще отидете да управлявате? Нашата служба от за национални паркове ли ще управлява, гледайки през прозорците? Не, ние трябва да управляваме. И ако няма хора, няма кой да го направи. Трябва всички да сме на ваша страна. Спечелете ни. Thank you, Mr. Flanagan. Now, Madam Yes, nej, jeg taler dansk. Øh, jeg vil også gerne sige øh, tak til... Искам и аз да благодаря на комисията за много подробната работа. Да, трябва да благодарим, но проблемът е, че въпросът не се взема достатъчно на сериозно. Ние приемаме че парите, които биха могли да се изразходват за Натура 2000, не са били използвани за това. Това е лошо, но хубаво е, че комисията се загрижва за опрашващите насекоми, за горите но се оказва в крайна сметка, че, био, че най-важните зони за биологично разнообразие са разрушени. Двете неща, които могат да се направят, да се оцени статуса на една зона, е комисията да следи за прилагането и да се дава финансиране. Това означава парите, които се отделят, а това са много пари. Тези пари да се използват целенасочено и те трябва да се използват наистина само и единствено за биоразнообразието, за екологията. Ето, например, има деградация на популацията на птиците в селскостопанските региони. Много рядко мога да покажа на моите деца какво е чучулига. Това е един вид, който е по принцип много разпространен, но той изчезва, чучулигите. Освен това, забравяме много често, че биоразнообразието е много важен фактор за, за климата. Конвенцията на ОНЕ за биоразнообразието подчертава именно този факт. Природата и климата. Лукс е, когато говорим за вълците, но нека си спомним какво какво са правили хората преди. Те просто са пазили животните си. Те значили, че сега трябва да изтребим вълците, за да спестим а, пазенето на нашите животни. Така че биоразнообразието е много важно и за климата. Благодаря отново на комисията, но искам да подчертая, все още ни липсва по-голяма решимост за финансирането и за обвързващо, и по отношение на обвързващото законодателство. Комисията има инструменти, които може да използва тук. Благодаря. Има ли някой друг? Да. Мистер Хойслинг. Господин Хойслинг. Да, Благодаря. Господин Дорфман си тръгна, но исках да кажа нещо за вълците. Вълци има в Германия достатъчно. Но има някои преувеличения в политиката за Натура 2000. Има някои видове, които се размножават повече, отколкото преди, например вълка и черния штъркел, но нека видим нещата в общ контекст. Има някои видове, които непрекъснато, за които се говори, е, които обвързват нашия ангажимент, те се размножават вече добре, но има намаляване на популация и на видове, е, които населяват селскостопански области. Ето, например, 95% от видове гъски намалява. Е, и водни кокошки. Това бяха видове, които се виждаха навсякъде. Обаче какво правим ние? Говорим за бобрите, за е, за водни смокове, за вълци, а не говорим за истинските проблеми. Сега говорим за 5% селско-стопански площи, които да се отделят за биоразнообразие. Дали е обаче е разрешено на тези малки площи да се използва химия? Трябва дискусията да върви не непременно в посока Натура 2000, а в посока селскостопанска политика, защото там са истинските проблеми. Те са по-масивни. Yes, thank you very much. Благодаря. Ако няма други желащи. Давам думата на Делгадо Роза. Папа. Той ще обобщи. Заповядайте. Thank you very much, Mrs. Sharon. Thank to all the... E Благодаря. Благодаря на всички депутати. Никой не е против плана за действие за природата мисля, че добре се приема, даже казвате, че не е достатъчно в някои сфери, всичко това, което се прави. Първо на господин Флоренц. Уважаваме, разбира се, фермерите, знаем колко е тежко положението им. Казахте вие за цените на млякото, те обаче нямат никаква връзка с Натура 2000. Често в миналото, пък и по-настоящем, Натура 2000 се смята дори за допълнителен проблем. Вие посочихте част от видовете. Споменахте кормораните. Същото се отнася и за бобрите. Ако те са довели до бедствие в определени зони, това пък изисква действия, за да видим какво може да се направи. Има консервационен статус корморана, например. Там има дерогации в защита на публичния интерес. Например, риболова. Основното, което мога да кажа е следното от вашето изказване. Имаме нужда от яснота и хармонизация за това как да се справяме с тези проблеми. видовете и отделните индивиди, отделното същество, е, птица и така нататък, животно, се бъркат като понятия. Лоша практика е да се казва, че всичко е вина на Брюксел. Може да имаме, разбира се, в комисията, в законодателството много грешки, но дерогациите и така нататък са местни причини и не са нещо наложено от Брюксел. Шведските вълци, например, и консервационния статут, ние като комисията, да, имаме мнение, имаме право да кажем какво мислим. Не е достатъчно само да се споменат цифрите, т.е. какво е популацията, е еди какъв си брой. Трябва да се предземе предвид генетичната сила. В Швеция има проблем а, за смесване и а, промяна на генетичното многообразие, т.е. генетично еднообразие. Но от друга страна фермерите имат нужда от устойчив доход. Нужно е също да бъдат обещетени за пропуснати ползи вземаме предвид, че фермерите трябва да си изкарват хляба. Те спасяват от друга страна земята. Говорише се също за гъвкавост на хартия. Точно за това имаме план за действие и указания. Ние имаме от една страна документа, директивите, текстовете, гъвкаво, ако го прочетете, Знаем за различни случаи. Един крайен пример даде господин Фланеган, където няма никаква гъвкавост. Това беше лоша практика, но има и случаи, при които имаме добри практики. Вълците. За хората и плъховете, и хората и вълците. Хората не гледат по един и същи начин на двете. Много хора обичат вълците, и не знаят, че вълците представляват проблем за селските райони. Има много успешни истории в Европа. Част от практиките са загубени. Трябва да се постигне баланс, в крайна сметка. И това не трябва да е за сметка на фермерите и е, отглежданите от тях животни. Но вълците играят екологична роля – ако имаме необходимия брой вълци, съответно всичко е в балансирана екосистема. Няма да изчезнат другите видове, ако има определения достатъчен брой вълци. Има, разбира се, и смесване с кучетата, но няма да заменим вълците с нещо друго. Говореше се също за опрашващите насекоми или полинатори. Ще продължим да работим с опрашващите насекоми, с генерална дирекция Агри, за да се справим по-добре с този проблем, който е много важен наистина. Госпожа Каденбах за разликите между регионите. Да, това е целта ни. Има добри практики и лоши практики. Посредством указанията, посредством двустранния диалог може да има обмен на добри практики. Има високи очаквания за указанията, господин Майкер. Да, и ние имаме високи очаквания и знаем, че не е достатъчно да бъдат на английски на вебсайта ни. Трябва да го направим на всички езици и да си сътрудничим с националните власти и регионалните власти, за да разпространяваме тази информация. Целите за 2020 година. Да, това е противоречие. Не, не ги изпълняваме. Плана за действие помага, но ще кажа две неща. Зелената инфраструктура е един плюс, това е отвъд Натура 2000, има още нещо, което според мен може да е много полезно указанията за това как да се вземат предвид услугите на, към екосистемите. Знаете, че в националните сметки всички проекти това се взема предвид. Някои държави вече го правят в националното законодателство. Това може да направи много, за да помогне на голямата промяна в обществото. За след 2020 година това е проблем не само за Европа, но за целия свят – настоящата стратегия имаме конкретни цели. Трябва да ги стигнем, едва ли всички ще ги стигнем, но трябва да започнем да мислим за това, как може да се изготви глобална стратегия след 2020 година. Няма просто да повтаряме определени цели и след това най-вероятно ще ги забравим. Господин Фланаган, много силни примери дадохте. Те са изключително интересни за това какво не трябва да се прави добрия, добрия подход към земеползващите, към земесобствениците, беше да се каже чудесно, справихте се добре, имате природа на земята си и продължавате по същия начин. Често обаче хората смятат, че има ограничения. Това е лоша комуникация наистина и остават много а, белези и много недоверие се поражда но в някои случаи има напредък, преодоляват се тези неща. В някои държави местните посланици, които отговарят за това, промениха всичко. Не мисля, че като седнеш с заинтересованите страни, винаги ще разсиш всички проблеми, защото винаги ще има ограничения, ако искаме защита. Но се решават доста проблеми, ако има такива дебати. Знам, че трябва да се говори с хората. Не може да отидем обаче във всяка местна общност в Европейския съюз. Имам предвид Европейската комисия. Не сме достатъчно. Нужно е добро сътрудничество с държавите членки. И затова се радвам и че комитета, комитета на регионите и вие участвате, за да има един истински диалог, който да помогне за изграждане на доверието, което ни е необходимо. Нужно е да видим къде има застъпване на зоните на сътрудничество и в околната среда, и при фермерите. Съжалявам, че има такива провали на комуникацията. Госпожа Алкен, зачитането на закона, спазването на закона. Да, затова искаме допълнителни мерки за изпълнение да бъдат записани. Финансирането на ОСП. Ами, ние сега работим с настоящите заделени средства по теми всичко може да бъде обсъдено по бъдещата АСП. Съгласен съм, че са нужни мерки за спазване, извинете, за смекчаване на въздействието на климата. Господин Хауслинг. Да, не трябва да се съсредоточаваме само върху тези видове, които се увеличават. Много видове не се, а напротив намалява броя малко по малко намаляват година по година. И никой не го забелязва. Натура 2000 това не го решава навсякъде, но е просто един опит. Така искаме да увеличим консервационния статут. Е, благодаря ви за това, което казахте за пестицидите в екологично фокусираните зони. В тези зони могат да се използват пестициди. Thank you very much. Благодаря. For this debate, anyone who participated. Thank you, Mr. Благодаря на участвалите, благодаря на представителя на Европейската комисия. Колеги, нямаме други точки в дневния ред днес. Независимо от това обаче... I just had uh, Not that we don't have time, but... Не казвам, че нямаме време. Но мисля, че ще има друга възможност, със сигурност. Може би, може би е добре да си говорите с господин Декалдерос на четири очи. Извинявайте. Uh, I'm, I'm uh, Anyways... Така или иначе, следващото ни заседание ще бъде идната седмица в Страсбург. Това ви го казах. Обичайното ни стане в Брюксел на 21-22 юни. Благодаря.